Добре дошли. И, и тъй като тъ, искам да ви представя две, две нови лица в нашия секрет, Кетерина Хеслевик и Сандрин Котие те в бъдеще ще обогатят секретарята на нашата комисия. Уверявам ви, че работа няма да ви липсва. На второ място Имате ли въпроси и възражения по дневния ред? Заповядайте. Господ... Нямам възражения, просто искам да ви поздравя за успешното писмо което изпратихте от наше име и така попречихте да платим сериозни данъци за няколко седмици, за да заместим комисарите. Благодаря то. Не, не е насочено против никого. написал, написал, би го написал за всяка страна. За моето положение беше така доста притеснено, защото ми съобщиха много кратко. Общо взето аз пиша писма след съгласуване с координатите, но вече нямаше време да говоря с когото и да било. И за това малко е, наруших процедурата, но с радост искам да ви кажа, че е, вчера с нощи бе постигнат пробив в Европейската прокуратура след преговор с Либия Конта Лаура Кевеши е, е, като първа румънска гражданка заема такава водеща позиция. Една изключително компетентна дама и аз мисля, че трябва, ще, че ние трябва да направим всичко, за да помогнем на ЕПО. Идеята ни е темата за корупция, пране на пари, да бъде е, осветлена от всякъде, навсякъде. Мисля, можем да отбележим сериозен успех за парламента. Е, така, още това да ви кажа, усмихвайте се, предават ни на живо. Така че имаме превод на всички езици опитваме се да гарантираме максимален преводачески режим. С това стигаме до точка трета. Освобождаване от отговорност за 2017 година. Втори доклад за ЕАСО. Първо моля докладчика да вземе думата. Благодаря, госпожо председател. <clears throat> Казала съм го толкова пъти всичко това, че е, не ми се иска да повтарям, така че да преминем направо към гласуването. Добре, предлагам тогава да гласуваме. Всички носят ли картите си? Чудесно. И така, унези от вас, които гласуват за предложението на Петри Савама, той отказва освобождаването, защото ако гласувате против предложението, той е съгласен с освобождаване от отговорност. Да няма неразбрали и недоразумения. Още веднъж го повтарям, за да е, не стават грешки е, изменение първо Петри Савама за отказ от освобождаване. Е, който е съгласен, моля, вдигнете ръка. Кой е против предложението? Кой се въздържа? Е, имаме явно ясно мнозинство за не освобождаване от отговорност. Не защото не държим на ясо, а защото за 2017 година. Председателката се прекъсва. Okay, we have to do a roll call vote on the discharge. Казва се, че е, за всяко освобождаване от отговорност гласуваме по електронен път. Така че ще повторим кой е за предложението. А, а председателката се коригира. Е, гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте. Okay. 21 гласа за, 6 възраж... въздържали се и ня... против няма. След това предложение за резолюция, параграф 1, изменение 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 3. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 4. А параграф 5. Изменение 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 6, изменение 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 7. Е, е, изменение 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. С това с е, още веднъж параграф 7, изменение 7 за против. Нека да проверим. Моля, гласувайте по електронен път. Приема се. Е, няма 16 срещу 10, няма въздържали се изменени 8 на Мария Грапини. Кой е за? Кой е против? Кой е въздържали се? Приема се. Параграф 8, изменение 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 10 е, параграф 9, изменение 10, поправя се ораторката за, против, въздържали се, приема се. Параграф 10, изменение 11, за, против, въздържали се, отхвърля се параграф 10, изменение 12, 12, е, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 13 за, против. Да проверим електронен вод. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. Отхвърля се с 7 за, 16 против и 3 въздържали се. Параграф 10а. Изменение 14. Кой е за? Кой е против? Приема се параграф 10б, изменение 15. Кой е за? А, е, извинявам се, няма да гласуваме. Продължаваме с 10C, изменение 16, за, против. И, искате, смятате ли, че трябва да проверим? Добре, електронен вод. Мислех, че всички са заедно. Край на гласуването. Да, пълно мнозинство в подкрепа. 26 гласа за. Е, след това за предложение за цялата, цялото предложение за резолюция. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. 25 за, един въздържал се, против няма. С това дебютирах, така да се каже. Сега вече в бъдеще смятам, че ще се справям по-добре с Пристъпваме към следващата точка от дневния ред. Освобождаване от отговорност 2 на госпожа Изабел Гарсия Муньос втория от доклад. Имате думата. Сеньор Сарвама, decir que ya comenté lo mismo. Предишното, на предишното заседание на комисията казах каквото има да казвам, така че да пристъпим к гласуване. В такъв случай можем да гласуваме. Ако гласувате за, сте против освобождаването от отговорност. Ако сте против изменението, приемате освобождаването от отговорност. Моля, гласувайте. Обяв... Край на гласуването. 25 <clears throat> за, няма въздържали се против стигаме с предложението за резолюция. Предложение първо за против приема се. Втора точка от преамбюла. Второ изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Трета Трето съображение, съображение С. 3. Е, за, против, въздържали се. Приема се. Параграф 1. Изменение 4 на Мария Грапини. За. Против. Въздържали се. Приема се. И параграф 2. Изменение 5. Кой е за? против, отхвърля се. Параграф 4, изменение 6. Отново на Мария Грапини. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 7. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се параграф 5, изменение 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 6, изменение 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 7, изменение 10. За. А, е, тук имаме разделно гласуване с плитва от първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. изменение 11 съвместимо с тях за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с устно изменение едно на Изабел Гарсия Муньос и Оливия Шастел за. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 10, изменение 13 за. Против. Нека проверим. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Отхвърля се с 12 на 12 гласа. Изменение 14 за, против, въздържали се, приема се 15 за, против, въздържали се, приема се 16 към параграф 12 за, против, въздържали се, Приема се. 17 за. Против. Въздържали се. Е, социалисти и демократи за или против сте. Значи се приема. Устно изменение 2 на е, госпожа Манюс и господин е, Шастел за отпадане на израза Europeans. За против, въздържали се, приема се. Параграф 13, изменение 8 на Даниел Фройнд. За, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 14, изменение 19. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. за из, изменение 20 е, имаме молба за поименно гласуване, т.е. електронно гласуване. Моля, електронен вод за изменение 20. Край на гласуването. 19 за, 7 против. Устно изменение 3 по 14 аз от Люк Фланаган. Ще ви прочета. Приема, че държавите членки се очакват да финансират собственици и председателства и изразява е, съжаление е, относно отхвърлянето на корпоративно спонсорство за против въздържали се. Мисля обаче, че трябва да проверим по електронен път. Не успях да се ориентирам от вдигането на ръка. Моля, гласувайте. С... Сега ще гласуваме за цялата резолюция а, извинявайте, резултата 19 за, 7 против, 1 въздържал се. Сега гласуваме по електронен път за предложението за резолюция. За Извинявайте, казва председателката, обърках се. Е, гласуваме по електронен път. Е, моля, гласувайте. 26 гласа за, един въздържал се, гласове против няма. И ето, че стигаме до пета точка. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата година 2020. Всички раздели. Корина Крецо е докладчик. Имате думата. Благодаря много. Този е, доклад е сложен, доста сложен. Отнася се за бюджета за финансова година 2020, което е последната година от сегашния цикъл. Благодаря на всички колеги, които работиха по този доклад. Включително колегите от комисията, от различните политически групи. Опитахме се да се получим от миналото и да съставим един доклад, за бюджет, който да е, е почива на принципа на приемственост е, от единия към другия финансов е, цикъл. Благодаря на всички колеги, които внесаха 22-те изменения и мисля, че може да преминем към гласуване. Благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка. Вие положихте сериозни усилия и в кабина, и в комисията, и а, в цялост. И така, параграф 10а, изменение 1. За, против, въздържали се, приема се. 10а а изменение 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3. А, за. Против. Въздържали се. Приема се. А, изменение 4. За. Против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 против, въздържали се, приема се. Параграф 11а, изменение 8. Устно изменение да има, има хуманитарен елемент във всеки а, ми, процес, въпрос с миграция и може да се наложат спешни действия. За Против. Нека проверим. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. 14 за, 10 против, 3 въздържали се. Е, остава. остава Изменение 9 по параграф 11а за, против, въздържали се, приема се. 10 по параграф 12 за, против, въздържали се. Нека проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 за, 6 против. След това изменение 11. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 12. А изменение 12. Кой е? Това е устно изменение, няма да ви го чета, дълго е. Ако не възразявате, нека направо да пристъпим към гласуване. Кой е за? Против? Е НП, Против ли сте или се за? Добре, въздържали се? Приема се.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 16-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 18 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 19. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 21. За. Против. Нека по-добре да проверим. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Приема се с 14 срещу 12 гласа, с което стигаме до изменение 20 на Даниел Фройнд. и прощавайте, казва ораторката, отпада. А, продължаваме с изменение 22 за, против, при, въздържали се, приема се. А сега ни предстои електронно гласуване на целия текст на становището. Моля, гласувайте. 24 гласа за, двама против, един въздържал се и се приема. Благодаря е, за помощта при бойното ми кръщение. Е, с това приключихме успешно гласуването и пристъпваме към точка 6 от дневния ред освобождаване от отговорност 2018 година общия бюджет на Европейския съюз. Днес ще започнем е, с разговорите, респективно въпросите към генералните директори. Казвам, добре дошли И begrüße jetzt einfach mal alle Казвам на, на всички добре дошли. На, на Жан Ерик Паке, генерален директор, който отговаря за изследвания и иновации. Ержи Богдан Плева от Генерална дирекция земеделие и развитие на селските райони, Марк Леметро, генерален директор в ресора регионално развитие и благоустройство, Йос Корте заето социални въпроси и приобщаване, господин Мишу за миграция и вътрешни работи и господин Коен Дунс за международно сътрудничество и развитие. на заседанието на координаторите говорихме днес генералните директори да направят кратко представяне, след което да можем да им зададем въпроси. За това моля първо господин Паке, генерален директор на Генерална дирекция изследвания и иновации, да започне. Благодаря много, госпожо председател. Почаеми депутати, за мен е удоволствие да съм пред вашата комисия и да ви е, брефирам е, първо за докладите за годишната дейност, пък и ако е, желаете да получите бегал поглед за това какво прави в областта на научно-изследователската и развойна дейност и какви резултати сме получили също. Мисля, че посланието от този доклад е, че нашата генерална дирекция, пък и много други е, дирекции и изпълнителни агенции към комисията, които е, изпълняват е, научни изследователски програми, много сериозно е, гледат на своите финансови задължения и отговорности и мисля, че това отношение ще продължи. Сега, в вие ще, е, ще ви запознае с напредъка към постигане на основните цели. В момента изпълняваме е, FP7, втората рамкова програма на комисията, която е в ход и ударението в нея е върху Хоризонт е, 2020 има политическо съгласие между институциите, но разбира се, изпълнението се очаква да продължи до 21 от самото начало трябва да ви кажа, че имаме, е, внесахме две е, резерви в е, годишния доклад. Те са от предишния, предходния доклад на страницата за връщане на разходи по F. П7, както и искания за изплащане е, по един е, фонд, който сме наследили е, от миналото става дума за остатъчни е, грешки, е, малко под 2%, е, което е прието нормално за комисията, така че това са резервите. FP7 е към края си, одитите са, също приключиха, ние прилагаме резултатите от одика на практика. В бъдеще ще работим и ще постави ударение върху Хоризонт 2020. Е, Полките ни от FP7 е, е, от самото начало на Хоризонт 2020 направихме усилие да опростим в значителна степен работата си вече първите резултати са на лице. Това сочат одитите и остатъчните грешки. Наистина за Хоризонт 2020, както знаете, няма резервации. Преводачите молят да говорите мъничко по-бавно. Опасяват се, че ще се изгуби част от съдържанието. Благодарим ви. С удоволствие се извинявам. So we are, uh, of... Разбира се, сега работим по Хоризонт 2020. Е, е, както казах, е, одитите са в ход. Е, отбелязваме първите положителни резултати от мерките по упростяване, които бяха набелязани възоснова на опита ни с, от е, FP7, които бяха въведени още от самото начало в Хоризонт 2020. Тези мерки за упростяване бяха по единната ставка, е, единните разходи, единичните разходи, особено единната ставка по косвените разходи и тези неща са се обсъждали в комисията и в миналото, заедно и с Сметната палата. И сега се усеща положителен резултат, отразяне в процента грешка, която значително е занижена. Е, сега, това са първите признаци за тази програма. Не можем да е, сме прекалено самодоволни, но тенденцията е положителна. Е, имаме резерви в годишния доклад. Да, остатъчната ние процент грешка е под 25%. Хоризонт 2020 е първата научно-изследователска програма с ударение върху резултатите, плюс ангажимент да се сведе до минимум грешката. Е, споменах е, много е, сериозни упростявания и е, от името на моя предшественик и екип е, радостен съм да съобща, че е, Сметната палата миналата година потвърди в своя доклад, че мерките по простяване са се отразили благоприятно е, те положително, е, на тях гледат положително на заинтересованите страни, нашите партньори и е, този специален доклад на Сметата палата формулира и редица препоръки в, дух, в този дух да се продължи с опростяването. Това правим сега и по Хоризонт е, Европа. Е, ще продължим да работим е, така, защото програмата ефективно да се изпълнява и да се упростява, което е от полза и за бенефициентите, пък и за коректното изпълнение, прилагане и финансовото изпълнение на програмата. Успехът на Хоризонт 2020 не е само в изпълнението и упростяването. Ще представя малко данни за ефекта от програмата. В първите 4 години от програмата тя е подпомогнала 300 хиляди научни, научни работници в целия Европейски съюз, включително 17 лауреата на Нобелова награда, финансирани под Хоризонт 2020. Хоризонт 2020 не е родил още Нобелова награда, все още не, но това наистина са най-добрите учени. Най-добрите учени света така напират да участват в европейски програми и проекти артисти, е, включително и много е, новатори. Е, разбира се, има и научествателска дейност, която е тласкана от любопитство, любознателност. Тази програма всъщност, но програмите ни общо взето са насочени към проблеми на обществото. Една едно число, което е интересно. Е, това са патентите. 550 патента са е, от, отпуснати, регистрирани и е, още толкова чакат е, одобрение. Е, така има една оценка широк мащаб. Е, очакваме да се изпълни програмата до край. с научните програми в Европа се опитваме да е, насочим усилите си там, където има смисъл, където има добавена стойност. Очевидно, начина по който се структурирани програмите да, трябва да се привлекат усилията на държавите членки и на е, индустрията. Това е около 8% от публичното финансиране в Европа, но самата структура на Хоризонт 2020 е такава, че в много области можем да достигнем критична маса и това е добавената стойност, но е, сътрудничество между държавите, членки и институциите е, също се отразява много сериозно, особено е, върху качеството на научните резултати. Това, което все повече се стараем да правим е, в смисъл е, по посока на добавената стойност е да подпомагаме държавите членки там, където има проблеми е, на обществото най-общо. И целта на европейските програми е, е, и характерното за тях е, че те са хоризонтални по характер, ще е, е, за редица политически сфери, което не е характерно за националните програми. Е, Научислателската работа предоставя технология, пространство за експериментиране и генерира познания, както научи, така и необходими за формулиране на политика. Ние това се да, председателка да прекъсва. Е, да, с няколко изречения ще приключа. Хоризонт 2020 е, очевидно е, може да бъде подобрен допълнително. По-конкретно трябва да говорим за прекалено многото кандидати за участие в тази програма, свръхучастието и Друга слабост е, че може би прекалено много е, се разчита на европейско финансиране. Държавите членки тук също трябва да поемат своята отговорност е, е, също така има висока степен на концентрация. Въпросът е как програмата може да подпомогне по-добре научни работници във всички държави членки и разбира се, трябва да се работи повече по така пробиви в новаторството е, знае сега, че е, има Европейския съвет по е, новаторството от Карлос Моедес предложен, така че сега готвим пилотни проекти за следващия период. Благодаря за вниманието. Мисля, че ще обхванем допълнителни въпроси в разговора ни след малко. Благодаря. Благодаря, господин генерален директ Виктор, е, Обикновено като председател не си давам думата, но понеже съм докладчик, ще си позволя. Вие самия споменахте един е, момент, е, че някои програми са изключително дълги 7 е, за, за, за 7 до 10 години почти се е, включват 20% финансиране за проекти, въпреки че са готи много добре. Е, как смятате, доколко справедливо се подхожда е, при е, даването на, на проекти. Разликата понякога е 0,1-0,2 точки. Очаквам някак се, струва ми се, че министрите на изследванията и технологиите не винаги информират обективно финансовите министри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 нуждите. Второ, е, какво е сътрудничеството с националните административни органи? Как се осъществява? Как се координира? Е, има ли някакъв елемент на конкуренция в съответните държавни органи? И още нещо. Сам казахте, че има известно опростяване и това изрично се споменава в доклада на Сметната палата палата. И въпреки това кандидатстването, особено за университетите, които са по-нови в тази схема, това кандидатстване е доста сложно и това ги възпрепятства да кандидатстват. Доколко и какви подобрения според вас има нужда? И освен това за програмата FP7. 7. Кога ще приключи тя? Е, е, говори се е, за 150 милиона, които още се освояват, но програмата е, е приключена. Какви са вашите прогнози? Сега, това са моите въпроси. Сега докладчиците в сянка имат думата. Благодаря много, госпожо председател. Всъщност ще започна с, с оценката на резултата и свръх търсенето. Наистина това е проблем, защото разходите, включително материалните за подготовка на едно предложение, са значителни това, което ни смущава е от една страна е, така, процента на успеваемост, който е доста висок, 11-65%. В е, някои е, области е, обаче пада до 3-4%, което не е, е положителен резултат, безсъмнено. Е, това, което най-ни смущава е, че имаме само 25% успех, успеваемост при проекти, които, програми, които са оценени като висококачествени, което е нисък процент. Е, трудно се решава този проблем, тъй като ние зависим от мобилизиране на ресурси с цяла Европа. Качеството на програмата от една страна, както казах, е, маркирах кратко преди малко, в много държави членки е, средствата за научно-изследователски развойна дейност не са приоритет винаги, така че се разчита до голяма степен, се разчита на финансиране от Европейския съюз. Ние сме жертви на успеха си в този смисъл. Така че трябва да координираме координираме действията си за държавите членки. Сега тече дискусия за разпределение на отговорностите, особено в е, е, научизвателската дейност, европейска научизвателска. Тук проблемите трябва да се решат знае, че в рамките на европейския семестър ние е, говорим за необходимостта от научни, инвести... а, е, национални инвестиции в е, е, научно-изследователски развой на дейност. Е, забелязваме и подобрения в много случаи. От сега са видимите. Как да решим проблема от една страна? как да се справим с този натиск в системата. Понятието, идеята за справедливост е доминираща в всички случаи, но както знаете, финансирането може да, ви, да има марш 0102 мисля, че оценките са много професионални, много прозрачни на проектите. Процедурите също е, дават възможност да се е, търси. Е, да си търсят правата тези, на които е отказано. Е, и е, непрекъснато има преразглеждане на проекти от изпълнителите агенции, които отговарят за повечето от оценките и съответните екипи в комисията. Сега се готим за Хоризонт Европа. Това е част от дискусията ни с партньорите, да видим как процеса на оценка на проектите върви и как дали и до как, е, така следва принципите на професионализъм и прозрачност разбира се, е, така наречените е, предпочитания е, или е, пристрастия, нямаме е, твърди доказателства за това е, явление, но си даваме сметка, че се случва. Решението обаче не е в бюджета, защото е, Хоризонт е, Европа няма да е четворно увеличен, така че ще търсим разковничето в научните програми, там където очакванията са по, по е, конкретни и да насочваме научните работници, да ограничаваме случаите, когато те прекаляват с е, предложенията си, с броя на предложенията и е, по, при пилотните проекти да правим оценка на две фази. Първата е доста лека, след това вече да се правят допускания за пълната стойност на проекта. Е, тоест е, има мерки, които се прилагат е, по принципа на проверката. Но това е, госпожо председател. Програмата е добра и очакванията на научните работници са много високи, големи. Сега сложността на правилата. Отчасти това се дължи на факта, че Схемата е, е, почива върху връщане на е, допустими разходи, за което има ясни критерии, ясни насоки. Знаете, че това е сложно за но, новат за, за е, новите в участници в тази програма, е, наистина е доста сложно да направим така, че програмата е разбираема за всички в цяла Европа и че е, изпълнението на практика не, няма да е изпълнено с е, е, препятствия и проблеми. Тук разчитаме националните контакти и изпълнителните агенции продължават да работят активно на място във всички държави членки, за да помогнат на потенциалните бенефициенти да се запознаят с правилата. По FP7 Имаме около 100 открити проекта в момента, които чакат, е, очакват затваряне до 2020. Значи, е, като е, изпълнение и научна дейност на място, програмата е в ход. Боя се, че ще, ще бъдат необходими няколко години, докато всички проекти бъдат приключени окончателно, плюс корекциите след одита. Е, значи е, можем да очакваме FP7, да, прикри, да приключим с FP7 след няколко години. Е, знаете ли точно какво се съдържа за FP7? Не е ясно. Как, как, е, е, става ли дума за забавене, как, за какво отлагане говорим? Една-две години. Няма конкретни а, е, отлагания. Имаме открити а, дей, а, проекти в а, изпълнение. Всичките 100 ще приключат до 2020, но повечето от тях, повечето от тях ще приключат 2020. Това е обикновено времето за научни проекти. Е, значи 13-14 са, са е, подбирани и имат живот, жизнен цикъл от около 7 е, години. Ето защо сега приключват ще ви изпратя в, тези, които остават ресталикиде. Ликиде. Отклорените са програми е, са под контрол, има е, кредити е, за поети ангажименти, които е, не винаги се използват. Е, около 7 години е цикъла. Е, колкото до прогнозите ни за кредити за изплащания, ги използваме в момента. Малко напрежение има около бюджета 2019. Е, там исканията за изплащане на разходи не винаги е, постъпват на време, но общо взето процесите са под контрол. Ще ви дадем конкретните е, числа. Сега да помоля докладчите в сянка. Е, Клим Пенкова е първата, след това Оливие. I don't have a question. Аз нямам въпрос. Вие имате ли въм? Благодаря, госпожо председател. Най-напред имам един въпрос. Когато има хоризонтален въпрос към всички генерални директори, можем ли да го задаваме, очаквайки отговор от всички тях? Първият ми е въпрос е към всички във връзка с доклада за освобождаването от 2017 година, част 220. Нашия докладчик от е, името на парламента изразява съжаление, че няма декларации за качеството на предоставената информация. И като се приема годишния доклад за управлението, колегиума на комисарите поема обща политическа отговорност за финансовата общото управление на бюджета, но не за информацията за изпълнението и резултатите. Аз искам да се върна на тази част от освобождаването, за да чуя позицията на генералните директори. Политическата отговорност обхваща ли цялата генерална дирекция или пък е, става дума за цялата комисия. Има нужда от индикатори, възоснова на които да се оцени изпълнението на всяка програма. Това е, е въпрос, който имам към всички генерални директори. Що се отнася генерална дирекция изследвания, имам два-три конкретни въпроса. Но най-напред един въпрос за неравенството между мъжете и жните по отношение на предоставянето на средства по Хоризонт 2020. Полагат се огромни усилия. Тук бих искал да чуя обяснение за критериите за подбор. Дали джендър мейнстриминг е критерий за по отбор по Хоризонт 2020, за да има сигурност, че, мъже, че жените имат същия достъп до програми за финансиране. Защото в доклада 2018 година са предоставени към 20 000 помощи и бих искал да знам какво е съотношението между мъже и жени, учени и един въпрос свързан с малките и средни предприятия. Как оценявате сегашното ниво на участие на малките и средни предприятия в технологиите, както и в програмите Хоризонт 2020? Госпожо председател, аз мисля, че би трябвало да получите хоризонтален отговор, защото това не е позиция на колегиума и отговорът трябва да бъде от хоризонтален характер. Аз искам да подчертая, че в доклада за политиката за научни изследвания критериите са напълно видими. Става, това е Европейската комисия управлява пряко програмата. Резултатите се контролират от генералните дирекции. И аз съм на ваше разположение, за да, обсъ... за да обсъдим по-задълбочен този въпрос, що се отнася равенството на половете. Нещата стоят както следва в комисията за оценка. Равенството на половете на оценителите трябва да се спазва доколкото е възможно. Обръщаме внимание това да се случи, за да няма предубеждение при подбор. Няма критерии за равенство в резултатите, защото основен критерий е, са научните качества и резултати. В цяла Европа резултатите не са удовлетворителни. 50% от докторантите в Европа са жени. Заедно с това, обаче, когато погледнем основните учени и научните центрове, се натъкваме на, на различни цифри 25-30%. И мисля, че държавите членки следва да проявят амбиция да променят това и научните програми трябва да дадат своя принос. Що се отнася до МСП, не отговорих на, вашето, на вашия въпрос за стипендиите и финансирането. И им, за кои стипендии става дума? Мари Кюри или някоя друга? Предполагам, а, аз предлагам малко а, на по-късен етап да обсъдим с това, що се отнася а, до а, другите, а, до малките и средни предприятия. Оказва им се подкрепа в областта на новаторството и така 20% са малките и средни предприятия в програмите. Ако, ако колежката Виола фон Камен от карта на зелените, е, аз също ще говоря на немски днес. Благодаря за докладването. Двата е, напълно се подкрепям, е, се присъединявам към предходните два въпроса. Това, което чувам от германски изследователски институти, респективно от учени, е, че достъпът е, до из и следо, до ъм, средства за изследвания в ъм, Европа изисква много сериозни инвестиции. Университет Стартъп и друг трябва да назначи първо хора, за да кандидатства за средства и е, чувам, че само 3% от заявките са удовлетворени. Губя се средства, процента е много малък. На мен ми казват също, че съществува неправилно управление, а именно трябва да бъдат назначавани а, хора с, с добри, с голям опит в а, проект по проектите, но това не са непременно най-добрите учени, на които разчитаме в бъдеще. Така че може би за следващия период за хоризонт Европа трябва да се помисли така, че да не се трупат недопустими проекти, но все пак да се помисли за по-малки, млади, нови организации в областта на изследванията да се осигури достъп. Тук има какво да се желая. Въпроса за равноправието между мъжете и жените за мен също е много важен и мисля, че трябва много да внимаваме по този въпрос следващия период. Но имам друг въпрос, не зная дали е от ваша компетентност да ми отговорите устно или писменно. Чувам, че съществува крупна китайска изследователска организация, която през последните години е сключила 17 договора за сътрудничество в Европа, финансирани с китайски държавни средства, които трябва да бъдат върнати от китайските предприятия. Но това, разбира се, трудно се доказва тъй като езиковата бариера ни пречи. Затова питане. Знаете ли нещо по този въпрос? Предприели ли сте някакви действия? Олаф прави ли нещо по въпроса? Говорим за е, милиони, а за мен въпросът е принципен. Ще мине ли така да се каже или не? Благодаря много. И още няколко думи за оценките и подпомагането на университети, за да могат консултантите да подготвят предложенията. Разбира се, осигурява се помощ и при подготовката на предложения, но изследванията се правят от изследванията. Консултантите подготвят предложенията. Наясно сме с това и днес сме работим по пилотен проект за малки и средни предприятия на два етапа интервю и писмено предложение. Резултатите са много интересни с много добри написани заявки и очевидно е, че авторът не познава какво предлага. Има и обратния случай изследователи, които са на много високо ниво, но предложенията им не са написани много добре. По конкретния случай, да, съм наясно и колегите ми в комисията са наясно. Това е проекта, който е разпределен на няколко генерални дирекции. Ние сега обсъждаме стратегия, за да видим къде всъщност е проблема. Аз няма да отговарям от името на ЛАВ. Колежката, колегата Фланега не е в залата. Госпожа Крецо, заповядайте. Thank you very much. Благодаря. Знам, че нашата роля на парламентаристи е да бъде много критични, но аз взимам думата само за да кажа благодаря за присъствието на генералния директор за научни изследвания и регионална политика – от 2004 година ние полагаме усилия да се справим с проблема с недостиг на средства за наука и изследвания. Създадах, разработихме печат за високо качество и поради недостатъчните средства предложихме проекти, които не могат да бъдат субсидирани за Хоризонт 2020 е, ги предвидихме от други източници, но при следващия регламент ще трябва да помислим повече е, за взаимодействието между Хоризонт 2020, Козме, Еразъм, Фонда за регионално развитие и може би да е, окажем натиск върху държавите членки да отпуснат повече финансиране за науката, която е двигател на напредъка. Благодаря, вие сте напълно права. Взаимодействието между елементите на европейския бюджет са задължителни. Вие бяхте пионер при създаването на връзка между бюджета и Хоризонт 2020 и печата за високо качество се използва на широко. Марк Люметро и другите колеги в отдел конкуренция работят по тази мярка, за да я оптимизират и да няма двуми, дву, неяснота при правилата за държавна помощ. Искаме да има пределна яснота, така че печата да се използва по-широко. Взаимодействията трябва да се засилват и двете генерални дирекции работят заедно с парламента и с експертите в държавите членки, за да могат нормативните, за да, мож, за да може нормативната уредба да позволи това. Парламентът може да ни помогне, като приеме необходимата нормативна база и разбира се, изпълнителите в държавите членки в комисията ще трябва да направят така, че взаимодействието да се използва. Благодаря много. Мисля, че ни предстои сериозна задача, защото някои държави членки почти или много малко са се възползвали от възможности за финансиране в академичната и университетската област хубаво е да можем да свържем на университети на средно ниво трансгранично. Това до сега не ни се е отдало до, до тук с финансовите ни възможности, но би трябвало да помислим в тази посока. В този смисъл сърдечно ви благодаря. Ако имаме други въпроси, ще се възползваме от възможността да ги зададем писменно. Сега Ежи Богдан Плева напред към земеделието. Хайде, няма да ви вземем на мушка, но с интерес ще изслушаме това, което имате да ни кажете. Заповядайте. Госпожо председател, госпожи и господа депутати, благодаря за тази възможност да представя годишния доклад за дейността на Генерална дирекция селско стопанство. Според мен в него се представя а, точна картина на дейността. 2018 година беше поредна успешна година с много постижения. Новият регламент от юни 2018 година положи основата за по-нататъчно развитие на сектора за биопроизводство и създаване на равнопоставеност между субектите. Площите за, за сети с биологични култури се разрастват е, и в и екологизираните площи са 80%. Директивата за нелоялни търговски практики, приета през 2018 година, ще спомогне за балансиране на пазарната на пазарните взаимоотношения. През 2018 година имаше 7 милиона бенефициенти, които получиха подпомагате за доходите или пък екологични земеделски практики. Като разбира се, това са само някои примери. Подобри се допълнително пазарната ситуация, повиши се стабилността на пазара е, и наблюдаваме възстановяване от кризата. В годишния доклад се се вижда, че разпределението на преките плащания е по-нюансирано, отколкото се смята. 72% от преките плащания са изплатени на професионални семейни ферми, които управляват между 5 и 250 хектара. Повечето от тези стопанства имат около 20 хектара, комисията ще полага допълнителни усилия за по-справедливото разпределение на плащания след 2020 година. Изпълнението на програмите достигна 48% изплатени средства – 140 стопанства получиха помощ за преструктуриране и модернизация. 40% от европейската сълскостопанска земя беше обект на договори за екологично управление и 60 000 млади фермери получиха помощ за започване на дейността си. Европейските сълскостопански продукти са конкурентно способни и цените им са близки до световните пазари. Генерална дирекция Агри изигра важна роля в търговските взаимоотношения с Канада, Япония и Мексико продължаваме да насърчаваме активно развитието на сълскостопанския сектор в страни партньори. Работната група за Африка е един от примерите за участието на нашата генерална дирекция в решаването на световни проблеми. Ние осигуря, осигуряваме принос за, взаим... за развитието на взаимоотношенията между е, Европа и Африка. В доклада са очертани предизвикателства на доходите на фермерите изостават от доходите в съответните страни и разчитат на пряко подпомагане трябва да се, наме... трябва да се предприемат мерки за подобряване на е, интернет свързаността. Трябва да продължим своите усилия за намаляване на парникови газове. Не на последно място, е, индикаторите, които се използват за, изпъл... за оценка на изпълнението, не винаги са напълно адекватни. Искам да ви уверя, че ще продължим да полагаме усилия да посрещаме тези предизвикателства в интерес на обществото. Що се отнася до финансовата година 2018 година и постигнатото, искам да кажа, че общата селскостопанска политика е важна и добре управлявана част от бюджета е 38%. С 2018 година 98% от разходите не бяха предмет на грешки. Процента на грешки за ОСП е 2,5%. 15% и тук процента грешки е по-нисък от миналата година и се доближава до 2%. За преките плащания процента грешки беше само 1,83% под прага на същественост за трета поредна година. За фонда за развитие на селските региони, процента непрекъснато пада. През 2018 година беше 3,2%. Но а, общата сума изложена на риск е много по-ниска. Ние работим с държавите членки, за да премахнем първопричините за грешките. Там, където има недостатъци, европейския бюджет а, е защитен от нетните финансови корекции в резултат, цялостни, в резултат на коригиращи действия. Крайната сума изложена на риск е 0,28% за 2018 година. Чудесен резултат, който говори за добра управленска система. И аз се надявам, че възоснова на тези постижения ще сме готови за следващите предизвикателства. Предложенията за ОСП след 2020 година вече се обсъждат с, с, с законодателите. Целта на предложението председателката моли оратора да приключва. Предложението обръща внимание на много от проблемите повдигнати в резолюцията за освобождаване от отговорност, в това число намаляване на административната тежест и по-високи амбициозни екологични амбиции. Надявам се, че заедно ще изградим по-ефективна и оптимизирана благодаря много за направеното изложение. Е, е, аз съм докладчик и затова веднага ще поставя въпроси. Първо, нашата комисия се зае много подробно с въпроса за конфликт на интереси в Чешката република, както и в Словакия какви мерки сте предприели в това отношение във връзка с, с добилите известно случай. Нищо не споменахте за това. Второ, имам още един въпрос. Междувременно се насърчават и кооперации е, които имат за цел пазарна реализация на продукти. По известни са ни случаи, например от Полша, е, къде за подпомагане не съответно, не само кооперациите, но и посадъчен материал се купуват така, че те да могат да реализират продукцията на по-ниска цена. Не разчитам да ми отговорите веднага, но ще очакваме материали от вас по този въпрос, защото от няколко европейски страни вече се чува, че европейски пари се използват не съобразно разпоредбите, а просто директно за стимулиране на е, земеделската продукция. След това във връзка с така наречените активни фермери, млади фермери, и е, екологично чистото земеделие. Също има констатации за пропуски и слабости във връзка с системата PIS за заснемане на парцелите, как комисията и държавите членки се опитват да внесат яснота по този въпрос? Е, така че, ако ще се дават допълнителни средства, те да отидат при когото трябва, а не в джобовете на хора, които нямат никакво отношение. Освен това, имаме сведения за случаи, случаи особено в Словакия, но вече и в Румъния, е, за заграбване земята на дребни фермери. Искам да зная какви конкретни стъпки е предприела комисията, защото това не се решава с въпрос за идентификация, защото терените са обработени, по системата всичко е ясно. Но мен ме интересува как се използват европейските средства просто на старите собственици се изпращат пари без те да се изпращат документите и парите се прибират, така да се каже. В Словакия се занимавахме много сериозно по този въпрос. Какви конкретни мерки взехте за да се противопоставите на тези действия? И е, накрая, във връзка с е, запалването на горски терени Меркосур, е, как ще гарантирате, че такива терени няма да породят нелоялна конкуренция в, с Европейския съюз, като нанесат огромни щени в страната от Меркосур? Във връзка с Полша ще обещавам да ви изпратя конкретни материали в писмен вид, за да се запознаете. Благодаря. Thank you, Madam Chair, for uh, the number of very благодаря за тези важни въпроси. Ще започна по ред за конфликт на интереси в Чешката република и в, също така и в Словакия. Искам да ви уверя, че генералната дирекция се отнася много сериозно към тези въпроси и предприема конкретни действия. През януари извършихме одит в Чешката република за като част от координиран одит с две други генерални дирекции. Ние продължаваме проучването и И няма сега да обсъждам подробности от одита. Конфиденциалността е много важна и комисията трябва да направи така, че процесът ще бъде справедлив. В рамките на предпазливостта и докато ситуацията бъде изяснена, няма да има помощи от европейския бюджет по европейските структурни инвестиционни фондове за предприятия, които са пряко или косвено собственост на министър-председателя. Що се отнася до Фонда за развитие на селските региони, комисията не възстановява суми за проекти, които биха могли потенциално да бъдат засегнати от конфликт на интереси. При не спазване на приложимите правила се приемат мерки защита на европейския бюджет, в това число корективни действия – Европейския парламент ще бъде информиран навременно за работата по досието. Комисария Йотинген вече обсъди досието с членове на комисията на закрито заседание. Разполагам с информацията, която мога да споделя с вас за Словакия. Искам да ви уверя, че разбира се, това е въпрос, който разглеждаме много сериозно. Веднага след първите твърдения започ се предприеха конкретни мерки. Що се отнася до твърденията за измама, бяха проведени разследвания от ОЛАФ. Що се отнася за системата за управление и контрол в Словакия, ние следим ситуацията и следим изпълнението на плана на финансовата агенция. Извършват се редица одити и финансовия риск ще бъде покрит с финансови корекции. Що се отнася до аспекта върховенство на закона, ние също следим ситуацията отблизо. За кооперациите бихме искали малко повече информация, за да можем да отговорим подробно. По а, заграбването на земя искам да кажа, че това е отговорност на държавите членки и съответната институция в държавата членка е тази, която трябва да предприеме мерки. Но ние в Генерална дирекция Агри обръщаме внимание на функционирането на системата. И трябва да признаем, че в хода на одита разплащателните агенции и националните администрации са обект на нашето внимание. Преките плащания са, се извършват не непременно на собственика, а на ползвателя на земята, при условие, че земята се използва в съответствие с екологичните практики и други изисквания. Голяма част от земята в Европейския съюз е под лизинг. Ако обаче има криза и знаем, че а, има проблеми, които се раз... проучват в Словакия, но ако има друг сигнал за заграбване на земя, ние разбира се ще реагираме. Ако проблемът е измама, Олаф е този, който ще трябва да се захване с него. Ако става дума за контрол или управление, Генерална дирекция Агри – е тази, която извършва одити. Искам само да спомена, че е, извършваните одити в... Че, одити се извършват и в Словакия, и в Румъния. всяка информация за конкретни случаи винаги би била много добре дошла за нас и а, ние ще намерим начин да отразим в одита, ако е, има случаи на измама, ще бъдем, ще влезем в контакт с ОЛАФ. За Меркосур. Разбира се, има някои елементи в споразумението, които защитават нашите чувствителни продукти. И разбира се, продуктите, които се внасят в Европейския съюз, трябва да отговарят на санитарни условия. Споразумението се почива на принципите на устойчиво развитие, в това число спор... ангажименти по Парижкото споразумение. Тук трябва да споменем обезлесяването и спазването на националните ангажименти по климатичните изменения. В, Бра... в Бразилия е поет ангажимент за нула, за, нулеви, незакон, за нулева незаконна сеч в Амазония и презалесяване на 12 милиона хектара и устойчиво развитие на националните гори за ограничаване на нелегалните и неустойчиви практики. Тези елементи са в споразумението и ние ще следим как се спазва споразумението. Благодаря. Предполагам, че ще има много интереси въпроси. Заповядайте за първия въпрос. Благодаря, нямам въпроси. Оливия Шастел. Благодаря, госпожо председател. Всъщност, е, имам няколко въпроса. През 2018 е, е, е, се взеха е, 100 730 мерки за корекции. Е, какво се предвижда, за да се намали броя на тези корекции и какво ще се направи, за да се контролират сумите, които постъпват, се използват за с, развитие на сусканските райони. И какво ще се направи, за да се преодолеят административните пречки за земеделски стопани и как, какво прави Генерална дирекция земеделие земеделие е, по отношение на малките е, стопанства е, и конкуренцията им с е, е големите. Е, малките се нуждаят от помощ, очевидно понякога. Е, въпрос е, става Става дума за резултати, разбира се, но какво трябва да се направи, за да се е, намали е, разликата в заплащанията и е, печалбите на малки и големи предприятия и ферми. И накрая показателите за годишната дейност са на са доста оптимистични е, и завишени по отношение е, резултатите и Генералната дирекция е, в своя предходен доклад споменава външни доставчици. Това не иска ли промяна в начина на управление в конкретни области? какви са тези външни оценители според мен, колко струват техните оценки и дали това се налага. Може би е, следващата ни колежка веднага да добави въпроса. Ако позволите, да, ще се възползвам от възможността. По принцип, е, съм съгласна с преждеговорившия колега в декларацията и в докладването има множество противоречия. Първо, ако изходя от бюджетните приходи на бюджета, трябва много да внимаваме. В Германия нямаме точно изследване за цялостните приходи на отделните е, бюджети и отделните ферми. Нямаме обаче за цял, за всички. Е, има случаи с ниски приходи, но това не означава, че, техните, че те са бедни, много често това са твърде заможни семейства, но приходите им от селското стопанство са по-ограничени. Другото е, че има огромно различие, като казвам. Приходите са под средното ниво, вариатите, варианци, вариациите в селското стопанство са изключително големи чисто статистически и економически това е несъстоятелна констатация. Трябва да се разгледат различните групи по приходи, по страни и ако щете по отделните ферми, домакинства. Казвате, че полагате усилия, френскоязичния колега го подказа, че казвате, че се стараете на по-дребните младите е, фермери да предоставите по-голям дял от е, субсидиите в някои страни, по-успешно отколкото в други страни. На, на, на други места има ам, абсолютно погрешно финансиране. Знаете за какво говоря. Има изследвания, които никога не са видели бел свят, но го пишат черно на бяло. Вие нямате интерес към обективността обективна оценка на им, субсидиите в селското стопанство. Знаем, че някои страни а, особено присъединилите се 2004 година, чрез, чрез гъвкавостта между първи и втори е, стълб е, са насочили, съсредоточили пари в крупни а, е, фирми, а дребните фермери с 20 хектара получават 20 евро годишно. Това е катастрофално и няма нищо общо с коректната селско-стопанска политика. Съществуват голями непорядки в а, разпределението на средствата. Какви са целите на селско-стопанската политика? А, ножицата става все по-голяма и е, някои печелят, още, получават още повече, отколкото до сега за сметка на други. След това климат и екология. Като гледам как допуснете, допускате отделни страни да дават субсидии на интензивно земеделие, там където има стойности на нитратите, които са абсолютно неустойчиви, е, е, където хората ще имат проблеми с водоснабдяването, но въпреки това се допуска изграждането, да речем, на нови ферми и така нататък. Това от компетентността на държавите членки, но комисията и DG Agri трябва да могат да попречат, да не се допускат такива инвестиции които не отговарят на стандартите за екология и борба с климатичните промени. Благодаря. Следващо изказване, последно изказване. Finished, uh, Всъщност, е, господин генерален директор, относно резервите за 2018 е, доклада е, в, за тази година, единствената резерва беше за отношението към животните. Общо взето тъй като комисията разчита на проверки, информацията предоставя държавите членки и управителните органи, поне в случая с Чехия, информация, която предоставят, може би е съмнителна и повод, това е повод за тревога например, нашия премьер Андрей Бабиш, при него и отношенията с някои олигарси има конфликт на интереси. Значи, е, чешките е, официални лица не са особено мотивирани да е, предоставят реалната информация. Така че бих искал да чуя какво ще отговорите на този въпрос това управление някакси устойчиво ли е на манипулации от страна на е, официалните органи в държавите членки. И какъв, какви ще бъдат последващите мерки за използването на селскоспанските фондове на Европейския съюз и е, конфликт на интереси, когато тези данни биват публикувани в крайна сметка? Господин генерален директор, само едно нещо искам да кажа. Нещо. Не смятам, че е много продуктивно е, комисията да се занимава с отделни случаи. Мисля, че задача на генералната директ дирекция, когато има данни е, за е, отнемане на земя в Румъния и Словакия, не става дума за лизинг. Не говорим за това това, което ни интересува е да се провери къде се отнема земи, как и по какъв начин. За мен това е важно. Просто не можем да си затваряме очите пред това. Получаваме масово информация а, по тези въпроси и хората се страхуват за живота си. В Словакия а, направихме специално посещение, в Рум... от Румъни получаваме много сигнали. Не можем да разчитаме на националните институции, а, когато има съдебни дела за корупция и проблеми в земеделието, отнемане на земя, комисията все някак трябва да осъзнае тези практики. Изрично искам да подчертая, е, ние като депутати не можем да разглеждаме всеки отделен случай, но искаме да получим нарочен доклад от комисията по тези въпроси във връзка с, с, с разпределените средства и как става това. Заповядайте. Благодаря ви. Ще започна с последната ви е, забележка, госпожо председател. Не, са, не стоят така нещата. Ние очакваме е, сигнали за други случаи. А, когато правим одит, е, аудитори, аудиторите си вършат е, работата всъщност и комисията напълно разчита на националните администрации. Е, общата сускманска политика е, Е, подлежи на споделено управление от държавите членки, е, а контрол, контрола се осъществява от комисията. Така че, вършейки си работата, ние следваме стратегическия план за одит е, за всяка година и ревизираме системно начина по който функционира системата. Ако имаме, получим сигнали от различни източници, е, от медиите или писма, от фермерите, те често ни пишат, тогава реагираме. Но първо трябва да е, потърсим факти, доказателства. Не можем просто да действаме е, така, когато някой ни е, съобщи, че нещо се случва трябва да съберем е, информация. Когато има такава, е, с радост я приемаме. Разкрили ли сте нещо в Словакия от две години насам? Е, точно това казвам. В Словакия ние е, правим одит, е, който е в ход. Не можем да споделяме тази информация все още. Тя не подлежи на, на публикуване, на обнародване, защото одита все още е в ход. В, а, а в Румъния, пита председателката, в Румъния става ясно, че има е, че става дума за заграбване на земя, но няма оплаквания от фермери. Но, както казах, ние действията ни почиват върху факти. Трябва първо да установим истината и след това действаме. Затова е, казах, че и в Румъния продължават проверките, одита продължава е, и след това ще вземем решение но а, действаме по правилника, по правилата. Ако има измама, финансова измама, защото това, за което вие говорите, е нарушаване на правилата. Това не е обща слуганска политика, това е, заграбването на земята не попада в, в обща слуганска политика. Но нямаш право да даваш при на някой, който не е собственик и което е против интереса на собственика ако, е, е, ако е, има нарушаване на, на правилата, тогава вече е, това попада в е, наказателната сфера е, и в правомощията, в полето на действие на ОЛАФ. Там, ако е проблем с, и ако имаме проблем с функциониране на системата, тогава ние си вършим работата и е, защитаваме финансовия интерес на Европейския съюз чрез е, нетни финансови корекции и го правим във всички случаи. Ако, е, както казах, този въпрос, по този въпрос ще има много допълнителна работа. Ние с моите сътрудници сме готови да продължим да обсъждаме тази тема с вас и да видим как да действаме от тук нататък. Ако позволите да се върна към въпросите за преколено големия брой мерки, легнали в програмите за развитие на селските райони. Въпросът за упростяването и е, за това как да помогнем на фермерите да, да, е, и да улесним живота им. Е, първо, както знаете, се опитваме да променим е, начина по който функционира ОСП, е, с удар... Е, като преместим ударението върху резултатите, спазване на изискванията и да намалим броя на мерките, е, които сега е, се, е, са заложени и е, да се фокусираме върху постигане на основните ни цели. Но това ще стане е, в е, процеса на реформиране ОСП, което също е, не е приключил. Е, сега много примери има, особено по отношение регламента Омнибус, който е в във фаза изпълнение. Например, за държавите членки, които е, показват ниска, нисък процент грешки и е, при одитите се проявяват добре, има възможност да се намали броя на аудитираните фермери от 3 на 1%. После работа и използването на нови технологии. Там се предвижда възможност да се намалят е, проверките на място с дистанционен проверки, дистанционен контрол – това също улеснява и упростява живота на фермерите. На въпроса за информацията, данните и несъответствията между е, приходите на малките и големи е, селски стопанства – Наистина, плащанията са на площ. Колкото по-голяма площ има стопанство, толкова повече получава. Но разбира се, всеки хектар трябва да, обработването на всеки хектар трябва да отговаря на добрите е, климатични и екологични условия. Така че но вече комисията полага доста усилия да подобри е, това разпределение на преките плащания. Първо, както е, си спомняте, от години се опитваме да е, въведем максимално заплащане за ферма. Е, така нареченото тетавани. Но Комисията предлага задължително максимален, е, задължителен таван за ферма и от 60 е, хиляди 60 е, хиляди е, евро на ферма да, да, бъде, да се започва от 60 хиляди и тавана да е 100 хиляди. Но този европейски акт трябва да получи съгласието на държавите членки и на парламента. Очакваме подкрепата на парламента и на държавите членки, за да се случи това. в сегашната ни политика, пък и в бъдеще, е предвидена възможност е, по-добро, за, по-високо заплащане за е, първите е, няколко е, хектара. Е, някои държави членки прилагат максимален е, таван, но не всички, защото все още на доброволна основа. Ние сме доволни, ако нашите предложения в това отношение бъдат изпълнени, приложени на практика и се постигне до по-добро разпределение на средствата. Сега знаете, че числата се тълку... четат различно, тълкуват различно, но е, няма съмнение, че ако погледнем цялостната статистика, плащанията за хектар за една по-голяма ферма е, намалява с увеличаване броя на хектари. Тоест, е, плащанията за първия хектар, е, първите хектари са по-високи, отколкото за последните. Значи е, ножицата се свива, може би недостатъчно бързо, но е, ножицата между плащанията, например, при държави членки с е, висок стойност на плащанията за хектар, както както Словакия, тези, тези стойности бавно падат, се намаляват. Сега на въпроса за екологичните амбиции. Твърдите, че докладът ни е, е твърде лустросен, оптимистичен. Сега ние имаме обща система за мониторинг, за проследяване и оценка, която събира автоматична информация от държавите членки. Има елементи от нея, които е, функционират добре. Например, 30% от селско селскохвански земи са, е, е, са пасища в момента, но не всичко е, е розово. Ето защо трябва да работим повече по климата и околната среда. Затова именно сегашната ни политика предвижда елементи като екологизацията, забрана на пестициди, в е, райони, които попадат, е, които се ползват от е, Европейският сълскоспански фонд. И сега ще работим в този дух, но като преместим ударението към резултатите. по хоризонталния въпрос, който поставихте в самото начало за декларацията за, за качеството на докладваните е, резултати. Декларацията в, декларацията в е, годишния доклад е много ясна. Аз поемам отговорността за, е, за, за резултатите. Голяма част от, от доклада е именно посветена на тези резултати. Имаме е, ключовите показатели за е, изпълнение, за е, резултатите, но ще спра до тук. Благодаря много. Имаме още много въпроси по земеделието. Е, благодаря за е, първия кръг. Е, ще се върнем на конкретните въпроси, с което стигаме до господин Марк Леметра. Благодаря. Много моля, послуш... постарайте се да се поберете в 5 минути, за да не закъснеем още повече. Предварително ви благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и от моя страна. Ще положа всички усилия, за да остане повече време за въпроси. Уважаеми членове на комисията КОНТ, ще се спра върху две теми – резултати, и изпълнението на една страна и гаранциите от друга. По изпълнението, като започнем с финансовите резултати, е, е, от двата фонда, и прилагането, изпълнението на двата фонда, за които е, нашия генерална дирекция отговаря, фонда за развитие на Зерски райони и кохезионния фонд, можем да съобщим две новини. Едната е положителна, едната е добра. А именно, за сега а, имаме е, процент а, на подбрани конкретни проекти по двата фонда, който представлява над 80% а, от а, наличните средства. А, има и не толкова добра а, новина, която е за, а, се отнася до процента на е, ефективно изпълнение, прилагане на тези политика. А, е, което се измерва чрез окончателните плащания към държавите членки. И в това отношение ние сме стигнали дъното, исторически най-низкото възможно равнище е, в тази финансова рамка, което е под четвърт от наличите средства, макар че вече сме към края на шестата година от многогодишната финансова рамка. Дали е, е, смятаме, че това е незадоволително? Абсолютно незадоволително е, разбира се. И ще привлека вниманието ви към две измерения, два аспекта на този феномен. Първото е, това създава сериозни проблеми за е, бюджетиране на европейско равнище. Неизбежно е на този етап. Е, е, повече от 50% от е, е, портфейлите, които се предв... пакетите, които се предвиждат от, от тази финансова политика, да се останат за изплащане следващата година, повече от половината. И второ, това е по-важното за мен. Ние не не е, получаваме ползите, които гражданите очакват от нас и от нашата политика. Няколко примера ще ви дам след малко. Ето защо комисията предлага като неотменна мярка да се, мине, да се премине незабавно към по-добра финансова дисциплина – и по-конкретно е, постепенно започваме да се връщаме към N плюс две е, правилата, което е, е правилото, което е предвидено в комплекта. Защо споменавам гражданите? Ако погледнем конкретните показатели за резултатите и къде се намираме в момента, създаване на предприятия при малките и средни предприятия, това е много важно за, за гражданите. До каква степен се насърчава отварянето на създам работни места. 43 хиляди е, работни места имахме до 18-та, край на 18-та. Какви са очакванията за периода? А те са много скромни. Близо до 500 хиляди се очакват. Така че ние не сме постигнали дори една десета от е, резултата, който е, трябва да гоним. Второ, научни проекти – между е, предприятия и научно-изследователски е, институти. Имаме около 6 проекта, които са изпълнени, а, а, а целта ни за целият период беше над 60 000. Отново говорим за една десета от е, очаквания крайен резултат. Мога да продължа с тези разочароващи данни, но мисля, че е, посланието е ясно. Да привлека вниманието ви към нещо, което според нас е много така добро, положително развитие в момента. Имаме солидна рамка за е, изпълнение. Ци, числата не са е, из, е, паднали от небето, те почиват върху една солидна рамка и една система на отчитане на държавите членки. И трябва да уверя господин Шастел тук, че наистина достоверността на данните е, за резултати, които, идват от е, всички национални органи, е, са обект на одит и от националните аудитори, и от нас. И ако не сме удовлетворени от рамката на изпълнение и резултати, ние прекратяваме временно изплащането на, изплащането на сумите, докато не получим наистина достоверни данни. И сме имали такива случаи, когато когато данните за резултатите и изпълнението не са достатъчно убедителни. Сега, преглед на, на изпълнението е, направихме преди е, два месеца. Резерва, който е 6% от фондовете, ще даде резултат е, чрез преразпределение на някои е, фондове, където има слабо изпълнение в дадени области. Няма да навлизам в подробности на начина по който функционира системата на гаранции за периода 14 до сега, ще премина направо към това, което сме търсили като информация, за да имаме съответната увереност, а именно годишните отчети, счетоводни отчети. За 2016, например, сме имали 175 годишни отчета, които трябваше да разгледаме, в сравнение с само 35 от предходната година. Това показа колко бавно се задвижва машината. Огледахме всички тези е, отчети, всички 175 е, отчета и възоснова на оценка на риска ние е, преразгледахме изпълнението на място на държавите членки. Това ни доведе до една оценка на остатъчния риск е, в плащанията, което ще откриете в годишния аудиторски доклад, който е малко под 2% е, и е, когато подпис... макар че подписах е, този годишен доклад, имаше случаи на оценка е, при съмнителни е, и съмнителни случаи, е, нашата преценка беше, че в най-лошия случай е, този риск може да нарасне до 2,7%. Във всички случаи, където стигаме до извод, да, че остатъчният риск за отделни проеми е над 2%, ние искаме допълнителна корекция и това правим. Това е, направихме за 29 оперативни програми. Как, как, как, кои грешки преобладават? Отново имаме, разполагаме с много по-добра информация от миналото отпреди, защото имаме стандартизирана политика на тълкуване на грешките. Обикновено повечето са за недопустими разходи. И ще ви обясня как, е, откъде идва това. 40% от грешките са свързани с недопустими разходи. Втория така голям блок грешки е свързан с е, грешки в е, обществените доставки, 1,2% грешки там. Те доминират тези два типа грешки. Сега имаме две резерви, едната за периода 14-20 е, е, е, обхваща 30 оперативни програми, една десета от всички и второ за две, в периода 7-13 за 18 оперативни програми, но те са в процес на закриване и сега предстоят окончателните изплащания по тези програми, където се очаква остатъчната е, грешка да е под 2%. Значи там нямаме, не предвиждаме финансов резерв. И е, мисля, че ще спра до тук, за да има време за въпроси. Първо, благодаря. Също ще се опитам бързичко да поставя въпросите и да ги обобщя. Прави ми впечатление, че Сметната палата отчита грешка 5%, вашата преценка е под 2%. Не разбирам това разминаване. В този смисъл е, ще бъда благодарна да обясните каква е разликата между е, виждането на Сметната палата и вашата собствена преценка. Второ, е, финансовите инструменти са е, сериозен източник на грешки. Какви са всъщност проблемите и как ги коригирате? Е, за 258-те програми от 17-18 година. Те са представили към 1 март тази година определени доклади. Комисията приема 242 от тези отчети като а, приемливи. А, какво можете да кажете предвид това, че проверките все още са в ход? Пред Колежката Пенкова има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на, за направеното изказване. Започнахте с един от важните въпроси за до, добра, добър процент на подборно слабо освояване на някои от фондовете. Въпросът ми е, тъй като дадохте актуална информация, въпросът ми е, предприемате ли някакви конкретни мерки, за да подпомогнете държавите членки да се справят с проблемите по освояването? за да могат те най-ефективно да се възползват от средствата, защото обяснихте какви мерки се вземат при закъснение. Но имате ли намерение да им помогнете за по-ефективно използване на фондовете? И е, следващия ми въпрос е и към господин Корте. Е, относно констатациите в доклада на сметните палата. 72% е, от случаите на измами с европейски средства са от структурните фондове и какво правите и е, е, това ли е причината за отлагане на съвместната стратегия за борба с е, измамите? Оливие Шастел. Благодаря, госпожо председател. Два въпроси, които вече бяха подсказани. Първо, капацитета за освояване. Е, питам каква техническа помощ се оказва на национално ниво и може ли да се подобри, да се форсира, така да се каже, защото на място в страните проблемите да бъдат е, преодолени и да се увеличи освояването на средства. Второ, финансовите инструменти, както каза и нашата председателства, вече има се различни вариации на използване на финансовите инструменти с различни държави средства. Какво мислите по въпроса Да доколко финансовите инструменти са сериозен източник на грешки? Как се коригират тези грешки? Ще ми се да чуя вашето мнение по този въпрос. И Виола фон Крамер накрая. Благодаря. Моите въпроси са в същата посока като тези на социалистите и демократите и обнови Европа. Разбира се, ниският процент освояемост е проблем. Ние е, служим на гражданите, а не го правим, ако агенциите или държавите членки не освояват средствата. И тук е, бих искала да видя дали има някакви идеи за това как е, да се повиши ниската освояемост. Що се отнася до натрупаните проблеми, как ще осигурите за неразпла... натрупаните неизплатени а, сметки? Имате ли план за това? И също така, да се върна на различните проценти. Използвайки временните остатъчни проценти, ЕКАРЕ смята, че комисията в годишния доклад за дейността трябва да представи 13% такъв голям процент би довел до липса на яснота и потенциално объркване. И за това бих искала да ви помоля в доклада за освобождаване от отговорност да се каже, че а, комисията трябва да престане да използва сегашните, а, сегашния процент грешки. Ако искаме да запазим прозрачността на бюджета, това трябва да стане. Предприели ли ли са нужните стъпки а, в рамките на вашия мандат и ако не са предприяти, защо не са били предприяти? Благодаря, госпожо председател, за а, въпроса. Благодаря и на другите депутати за въпросите им. Ще се опитам да отговоря на въпросите. Вие споменахте процент, който се цитира от Европейската сметна палата. Нямам съмнение, че когато се публикува доклада на сметната палата, ние ще се занимаем с остатъчния процент, който се цитира от Сметната палата и също така с готовност ще обясним причините за различията между процентите, които споменах днес. Те няма да се променят и процента който ще представи Сметната палата през следващите седмици. Що се отнася до проблемите в финансовите инструменти, аз мисля, че те са от два типа. Единият е свързан с, с технологията на финансирането – и какво се прави с предварителните или авансови плащания. И дали управляващите органи прехвърлят тези суми веднага или с забавяне на финансовите институции, управляващи финансовите инструменти. Тук става дума за тълкуване на правилата и не смятам, че е, трябва да се тревожим е, за този проблем. Става дума за няколко месеца, след които проблема ще се реши. И всъщност това е ситуация, е, с която се сблъскахме миналата година. Вторият източник на грешки е от по-фундаментално естество. И то е свързан с тип видовете търговски дейности, които получават подпомагани с кредити или гаранции. И и дали се спазва изискването за подпомагане на малките и средни предприятия. В миналото е имало различия между Сметната палата и нас по тълкуването, защото дефиницията е, гласи, че по-голямата част от е, подкрепата трябва да бъде насочена към МСП а, тук има възможност за тълкуване как се дефинира мнозинството по обем, по кредити или по друг начин. Това доведе до някои положителни тенденции като цяло и а, и е нужно да се изясни от каква информация имаме нужда, от каква информация има нужда Сметната палата, за да сме сигурни, че институциите спазват правилата и че управляващите органи спазват правилата за това, кога да предоставят средствата на финансовите институции. За мен това обаче не говори за а, някаква същностна слабост на финансовите инструменти, нито пък а, смятам, че средствата трябва да се прехвърлят по друг начин. За, в подкрепа на това финансовите инструменти са източник на 11% от грешките, а финансовите инструменти са повече от 11% от извършените плащания. И затова бих казал, че тук няма нищо несъразмерно. По отчетите за 2017 и 2018 година, които споменахте, обосновано казвате, госпожо председател, че нашата дейност тук не е приключила, защото ние направихме преглед на всички отчети, които получихме. Продължава обаче работата на място възоснова на оценка на риска, за да потвърди, за да проверим дейността на управляващите органи. Госпожа Пенкова, вие се спряхте първо на освояването и какво правим ние, за да помогнем на държавите членки да повишат освояемостта. В настоящия период ние сме предвидили а, няколко инструмента за подпомагане. Първият е на разположение от 2014 година и това е рамка за компетентност. Какво означава? Рамка за компетенции. Всички компетенции, които държавите членки или членовете на държавни органи а, или, управител, или управляващи органи а, които са им необходими, за да си вършат а, работата. Какви от какви компетенции се нуждаят а, съответните органи. А, и това се оказва особено ценно, за да могат а, управляващите органи да идентифицират слабостите в кадрите си и да ги устраняват. Що се отнася до корективните мерки, тук бих се позовал и на въпроса на господин Шастел за техническата помощ, държавите членки разполагат с значителна техническа помощ, за да финансират а, управляващи системи. 4% а, от общите суми са насочени към това. И тези средства трябва да се използват оптимално, за да се подобрят компетенциите тогава, когато бъдат констатирани слабости възоснова на проверочните списъци. Ние се опитваме да осигурим и пряка помощ, независимо от техническата помощ защото имаме централен бюджет за техническа помощ и от него финансираме всички дейности по партньорска помощ в различни области. Това може да е обществена поръчка. И с този бюджет ние финансираме подготовката на специалисти. Искам да спомена и а, големият слон Джаспърс. Финансираме го с 30 милиона годишно. А, той взема голяма част от бюджета ни за техническа помощ. Той дава възможност на държавите членки да подготвят големи проекти и те, тази услуга може да се използва безплатно. Просто трябва да поемат инициативата, така че много е на разположение и аз бих спорил с онези, които казват, че днес финансовата освояемост е много ниска, която е свързана с вътрешно присъщия капацитет за, освоям, за освояване на системата. Правилата не са достатъчно ограничаващи, това означава, това води до а, бавни действия. Що се отнася до мерки срещу измамите, аз бих казал, а и позовавайки се на доклад на Сметната палата, бих казал, че ние сме вървим в правилната посока. Държавите членки спазват нови правила, за да включат механизми за откриване на измами в различните етапи на управлението. Ние анализираме този въпрос като част от системния одит в държавите членки. Целта е да видим дали държавите членки подхождат достатъчно убедително към откриването и превенцията на измами. Разбира се, ние сме наясно, че това е движеща се цел, особено ако правилата се променят и правилата са се променили при конфликта на интереси. Те се промениха миналата година, разшириха се и има една конкретна област под общо наименование потенциална измама, по която в момента работим. Е, ние работим с държавите членки от октомври. Вече проведахме няколко срещи с държавите членки, посветени на превенцията на измамите. И също така искаме да сме сигурни, че държавите членки са отразили в управителните системи промяната в правилата. И накрая Председателката призовава ораторът да приключи. Финансовите инструмент, за финансовите инструменти аз вече ги споменах. Как да се подобри освоемостта в бъдещето? В настоящия период не могат да настъпят чудеса в държавите членки. Едва ли ще се случи сериозен скок. Това, което е важно през следващия период, чрез мерките за упростяване, да улесним ускоряването. е Първата промяна, която ще предложим е да не се променят правилата – и втората мярка е, че ние улеснихме продължаването на проекти през следващия период, проекти, които са започнали през този период. Планове за финансиране на натрупаните неразплатени задължения, много голяма част от предложенията ще бъде след 2020 година. Мога да ви уверя, че предложението за МФР, в това число таваните за плащания за 21, 2 и 3, ще позволят да се направят навременни плащания по рационализацията на процента на грешки. Вие споменахте 13%. Тази година те са много по-малко но ако има начин а, да ги ограничим допълнително, ще обсъдим този въпрос. Благодаря за подробното изказане. Можем да продължим с господин генералния директор Корте. Много моля по-здържано, иначе в края на краищата за последния генерален директор няма да остане време за изказване, камо ли за въпроси. Моля да го имате преди. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря и за поканата. Мога наистина да бъда кратък, защото защото колегата Марк каза вече много неща, които се отнасят и за моя ресор. Разбира се, като е, генерална дирекция Зетос, ние сме е, работим по този ресор. Е, е, сега е, трябва да кажа, че малко сме различаваме от тях, но трябва да разграничим фондовете на регио от тези, които ние е, упражняваме. Е, е, управляваме, е, нашите инвестиции са насочени към хората. Много бе постигнато благодарение на инвестициите, които станаха възможни чрез Европейски социален фонд е, в разгар на кризата. Ще се върна към това ще ви, с няколко е, числа. Е, и е, ето за това комисията излезе с едно предложение, което е много амбициозно за следващата многогодишна финансова рамка за следващата сума ЕСФ плюс от сегашните 85 е е, милиарда до 101 милиард. В момента 250 оперативни програми са в е, изпълнение. Европейския социален фонд, фонда за най-бедните се включват и ние, разбира се, отговаряме и за фонда за глобализация и приспособяване към резултатите от глобализацията, ефекта от глобализацията. Сега, какви са гаранциите и е, резултатите? Гаранциите. Благодарение на промените в е, законодателната рамка за сегашната финансова рамка, е, 14-20. Нашият модел на, за гаранции е, е, се засили в значителна степен. В крайна сметка, чухте от колегите, пък и от мен ще го чуете, в крайна сметка държавите членки отговарят за е, изпълнение на фондовете, не комисията, но ние споделяме тази отговорност и трябва да кажем, че при въвеждането на 10% задържане при е, годишното е, небаланс на сметките, е, много ясно прилагаме политиката на прекратяване или временно спиране на финансирането. Също така използваме опростени разходи, варианта опростени разходи, което е много полезен те значително укрепиха нашите системи и затова сме сигурни, че средствата се е, изразходват коректно и е, в преследване на поставените от вас цели. И аз съм убеден, убедена, ще видите и от фактите, че новата система функционира добре и дава ползи и все така по вече гаранции за резултатите. И сега предполагам, че искате да чуете от мен какво не е наред. Много неща могат да бъдат доусъвършенствани. Няма да повтарям това, което казаха колегите. В крайна сметка, нашия модел за сигурност на е, програмите е, разчита на контрол на национално равнище. Ето защо е, Генерална дирекция внесе резерва върху 28 от тези 250 е, програми. 25 е, резерви по Европейски социален фонд, особено по младежката е, заетост и 5 по други те отразяват е, материални е, е, така, пропуски в е, различни аспекти. 28 резерви е, от 250 програми изглежда много, но то показва, че системата функционира. Ние прилагаме стриктно правилата и грешките биват разкрити, което е, това е, показва, че ние, това дава така известни гаранции за нашите е, отговорности. Е, как можем да помогнем на държавите членки да, да е, решат проблемите, които са предизвикали тези резерви? И какви са тези проблеми? Ще е, маркирам само три тук защото, е, в, е, защо има толкова много резерви в анализа ни все още. Първо, има проблеми, свързани е, с системите за проверка на изпълнението в държавите членки. Е, процедурите по обществените доставки, е, по-малко по Кохезионния и регионален фонд и нещо друго в доклада от тази година проверките за за допустимост за участие в младежката инициатива. Някои е, одити все още не са приключили, на, не бяха приключили на време за е, годишните отчети. Това са проблемите е, и ще продължим да следим е, тяхното е, решаване в бъдеще. От сега мога да кажа, че е, е, когато е, подписах доклад за тези 28, успяхме междувременно 7 от тези резерви да отстраним, значи намерихме решение на 7 от тях и държавите членки успяха да изравнят, да, своите, да изчистят своите баланси и отчети. Значителен напредък е постигнат, подобно на генерална дирекция Регио е, бавен е, е стартът, но е, бавно, ниска, ниски са темповете на изпълнение. 2,67% през юли 19 беше степента на изпълнение. От 14 се вдигна през 17 сега това е всъщност процента подбрани избрани е, проекти. Е, трябва да се стремим към по-ускоряване е, степента на освояване. В момента е 26,6%. Правилото N плюс 3 тук не ни помага. Ето защо комисията, това е всъщност е основната причина, защото това някакси е, така е, е, освобождава и е, деморализира държавите членки е, и пречи им да проявят повече дисциплинираност. И в края, ако видим числата, някои от числата, които ние сме получили за въздействието, ефекта от фондовете, са доста и Това е добрата част на историята. Та 26 милиона души са, получили, са получили помощ от Европейския социален фонд и младежката заетост, включително 4 милиона дългосрочно безработни. И това е в разгар на кризата. Може да си представите тези фондове колко жизненно важни са били. 2,6 милиона участници в тези фондове са намерили работа, те 3,6 получили квалификация, 1,4 обучение и образование. Значи инициативата за младежка заетост дава плодове и затова сме особено доволни, че президента, новоизбрания президент Фадер Лайн цитира това като една от приоритетите на следващата комисия. За мен това са чудесни инициативи. Та, тук ще спра. Разбира се, ще се постарая да отговоря на въпросите ви. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a presidir en Благодаря. Ще направ... продължим да пред председателството на испански. Благодаря, господин Корте. Ам въпросите, тъй като докладчика не е, е тук, ще чуем следващия въпрос. Е, благодаря господин Корте за направеното изказване и разяснение. Е, всеки път, когато <clears throat> идвате в нашата комисия с радост и слушвам вашите изказвания. Има много конкретни въпроси. Един от тях е миналата година комисията обясни в годишния си доклад, че отбелязания напредък е св е свързана, напредъка е свързан и с намаляване на глобалния брой грешки. Тази години чуваме, че има чудесен напредък с, и сега научаваме, че всъщност това не е действителната... Това не е действителната грешка. Как да ви вярваме и как може да се изчисли глобалния обем на риска, след като е, се е, стъпвате само на прогнози. И как вътрешните аудитори на комисията могат да дадат положително мнение – след като съдържащите се данни в годишния отчет не са достоверни. На страница 83 четем, че комията е готова да внесе корекции и да обсъди със сметната палата как да подобри представянето на грешката в бъдеще. Ще бъда много доволен, ако дадете отговор на този въпрос. Eh, Благодаря. Следващо изказване, госпожа Пенгоа. Благодаря, госпожо заместник-председател. Благодарности и към господин Корте за дадените въпроси. Ще се върна към въпроса за измамите, който зададох и на господин Леметра. Можете ли да дадете примери за прилагането на съвместната стратегия за борба с измамите? И едно въпрос, че е, говорите за, в годишния доклад за изпълнението на социалния фонд 2000. Споменавате доклад за изпълнението на социалния фонд за 2018 година. Дали е готов? Благодаря, госпожо Пенкова, следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Две-три, два-три бързи въпроса. Е, относно социалния, Европейския социален фонд. Зная, че държавите членки бяха критикувани, че не отчитат е, тези е, оценката на използването на този фонд и комисията настоя държавите членки да положат усилия, още особено с оглед на конкретни статистически данни. Какъв е резултата? Второ, младежката гаранция. Това е една много амбициозна програма за намаляване на младежката безработица. <clears throat> Разполагате ли с достоверни данни от държавите членки? Как може да бъдат накарани държавите членки да подобрят качеството на данните и начина на докладване, специално за младежката безработица, младежката гаранция? И трето, когато когато говорим за заетост. Комисията отчитали компонента устойчивост при освояване на структурните фондове. Следващо изказване. Няма да повтарям вече поставени въпроси. За мен е по-интересно да чуя е, ще започна по друг начин. Очевиден факт е, че сложността на някои програми и тяхното приложение не ни дава възможност да достъгнем до най-дождаещите се, най-уязвимите. Да, има ли конкретни идеи в новата МФР относно Чуваме, че в новата многогодишна финансова рамка ще увеличите изискванията, данните, особено за безработните и най-уязвимите групи. От собствен опит ще кажа, че това ще създаде още по-големи затруднения да стигнем до е, особено нуждаещите се, така че не съм убедена, че това е само германски проблем, а, но може и да е така. Но моля ви, не увеличавайте пречките, критериите, препятствията за следващата многогодишна финансова рамка и може би имате е, идея. Да, необходими са ни обективни критерии, за да можем да оценка. Необходим е определен е, подход и процес, който да следваме. Но особено за нуждаещите се групи, всичко това ще е по-скоро товар, а не облегчение и помощ. Благодаря на всички за зададените до сега въпроси, казва председателката. Господин Корте, заповядайте, имате думата за отговор. Благодаря много за поставените въпроси. Ще се опитам да отговоря подред. С господин Здиховски, е, да, въпросите, които поставяте, ни тревожат. И мене в частност лично. Е, вие поставихте пръст в една сериозна рана начина на изчисляване на грешката, е, смъртна палата и нас. Е, поздравявам ви, хванахте ни така да се каже. Имате пълно основание да зададете този въпрос. Това е много сериозен проблем, който води началото си от различните методи, прилагани от нас и от сметната палата. От базата за изчисляване в сметната палата е различна от нашата и това не е защото се опитваме да се измъкнем или взаимно а, си създаваме затруднения. Въпросът е по-фундаментален и настоятелно приканвам и вас лично и парламента. Поставете въпроса и пред сметната палата. Аз отговарям за редица фондове. В годишния си доклад трябва да дам оценка на риска за цялата календарна година. Съгласно финансовия регламент, това е мое задължение. Доклада, който, за който говорим сега, е приключен през юли. Ако го работя на база календарна година, как да преценя аз а, рисковете за второто полугодие? А, ние имаме определени пакети, но на мен ми се налага да работя по, по преценка. А, аз мятам, че преценката ми е обективна, като имаме правилото за 10% задържане за всяко плащане, ние задържаме 10% до внасяне уточнени одити и така нататък и след това деблокираме тези 10%, така че е това е един мой аргумент за защита за това, че не вземам непропорционални мерки. Но сметната палата глед, палата гледа в миналото и това е проблема. Г, говорим много сериозно, обсъждаме го на наши заседания. Много е объркващо за вас и за всеки друг, <clears throat> но нямам решение. Надявам се, отговора ми ви даде обяснение колко сериозен е проблема. И за това в бъдеще трябва наистина да се опитаме да постигнем по-хармонично изчисление на грешката, което е от много голямо значение, когато водим такива дискусии. Ми, имахте, мисля, и въпрос относно. Не, мисля, че всъщност на вас ви отговорих. Ако не, е готов съм да допълня госпожа Пенкова за борбата с измамите и стратегията. Аз не мисля, че сме в закъснение. Не бих го нарекал. Ние работим заедно с другите генерални дирекции по общата ни стратегия за борба с измамите. Работата е в ход. На 29 април тази година комисията прие стратегията и много скоро ние ще можем да ви представим съвместната стратегия за борба с измамите по структурните фондове е, е, и тук, разбира се, отговорността е на държавите членки, но ние работим в много тясно сътрудничество с тях и настояваме да работят по-сериозно, да засилят своя аналитичен потенциал и да предприемат проактивна позиция имаме един а, е, инструмент, арахна, аракне, а, който почива на базата на метаданни за връзка между различни суб субекти в Европейския съюз. Е, държавите членки, за жалост не всички, които участват и ние можем да направим много интересни анализи относно това откъде проистичат опасностите от измама с европейски пари. И тук трябва да ви кажа, работата е много сериозна. Така че от тук сетне трябва да укрепне да укрепим аналитичните инструменти. Но разбира се, това трябва да става ръка за ръка с държавите членки. Що се отнася до изпълнението, доклада за изпълнението, да, цитирах вече някои цифри за изпълнението според нас и изпълнението върви добре. 17-18 година сме доволни. Като гледам прегледа за а, а, ЕСФ, Европейския социален фонд имаме 78% постигнали и 20% не достигнати. В две държави членки сме получили недостоверни данни, които не ни дават възможност да да е, дам отговор. Бе поставен въпрос относно значимостта на оценките. Напълно съм съгласен нашия екип се занимава само с това, всъщност само оценки работим и мога да ви уверя, че отдаваме огромно значение на този въпрос. Непрекъснато полагаме усилия да усъвършенстваме нашите инструменти, да, да работим с държавите членки по капацитета за оценка на отражението, от въздействието на нашата програма. Същото се отнася и за инициативата за младите. Всъщност, за жалост констатирахме, че има слабости, по-специално в някои държави членки. Точно относно проследяването на участниците, по-специално да кажем дали едно лице участник в програмата с, след приключване на програмата е има длъжност, има, има а, работно място или остава да продължава да се учи. За инвестициите. Уместен въпрос. Той би бил по-важен от колегите за младеща, ние говорим, те работят по структурата, структурата. Ние следим броя на хората, получили работно място и се опитваме да следим коректно и продължителността но разбира се, за нас основното задължение и цел е да намерят работа, да не са безработни. И накрая затрудненията за достигане на най-уязвимите, нуждаещи се групи в европейското общество. Вярно е общата картина, като говорим за заетостта и участието в трудовия пазар, като резултата е относително добър. В момента в мрежата участват 240 милиона души. нали, не си приписвам заслугата като Европейски социален фонд, но комисията има своя принос. Все пак е, нещата не изглеждат зле. И ако видите колко млади хора, хора от уязвими групи е, са измъкнати буквално от бедността, резултата е впечатляващ. И въпреки това трябва да сме наясно, че извън средните стойности има множество проблеми в редица държави членки. Ако погледнем младежката безработица, у нас в родината ми Нидерландия са 3-4%, практически нула, но Гърция, Италия, Испания процентите са десеткратно по-високи. Така че наистина трябва да продължим да работим. И тук аз приветствам политическото послание на бъдещия председател на Европейската комисия, заявено в нейното изказване. Но иначе ние разширяваме сътрудничеството. След малко ще говорим за мигрантите привличаме ги да се интегрират в Европейския съюз. Много е важно да влязат на трудовия пазар. За това Надявам се с ваш, по ваша помощ ще продължим в тази посока и през следващия мандат. Сеньор Корте, е el ahora de la Благодаря, господин Корте. Сега ще чуем генералния директор за миграция и вътрешни работи, госпожа Параскеви Мишо, за 5 минути. Добър ден, благодаря госпожо председател, госпожи и господа депутати. За мен е удоволствие, че съм с вас и водя този открит диалог по дейностите на нашата генерална дирекция. През 2018 година първата година, в която аз съм генерален директор, ние положихме огромни усилия с, е, с решително, за да разработим политиките в отговор на предизвикателствата, да координираме усилията на, във всички насоки, да разположим нови а, е, информационни системи, да бъдат те съвместими и да осигурим подкрепа за ефективно изпълнение на иммиграционната политика. Накратко, постиженията, що се отнася до миграцията с Европейския парламент. През март постигнахме споразумение за Агенцията за брегова и гранична охрана. подсилихме връщанията. Засилихме, е, предвидихме повече възможности за правна, е, за легален вход в Европейския съюз и имаме изменение на законодателството за визовия кодекс. Ще ви дам няколко примера е, по, в политиката, по която аз работя са важни конкретните резултати на място. През 2018 година броя на нередовно пристигналите спадна и стигна 150 хиляди, което достигна до равнищата преди кризата. Това е усезателен резултат. Заедно с това ситуацията е много динамична виждаме през последните месеци, особено по няколко, по няколко от маршрутите, засилване на пристигналите. И имаме 25 000 разселени. Те са сред най-уязвимите. През 2018 година Фонда за миграция и убежище – подпомогна връщането на 40 000 души в сравнение с 16 000 през 2017 година. Разбира се, ние финансирахме страните на първа линия Гърция, Италия, Испания, Малта, Кипър. По-конкретно, бих искал да ви кажа, че не винаги постигнахме целите си. Знаете много добре трудните разговори по реформата на обща европейска система за обежище. Всички ние трябва да намерим начин да излезем от задънената улица. Разчитам парламента да засили усилията и новият председателка на комисията – е, спомена, че това е един от нейните приоритети. В областта на сигурността Генерална дирекция ХОМ подготви няколко предложения за противодействие на тероризма и организираната престъпност, като е, затегна правилата за продажба на експлозиви и прекурсори, като като подсили обмена на информация за настъпления и подобри мерки за противодействие на фалшификация и фалшиви плащания. Всички бяха приети. Има още едно предложение, което е пред парламента и съвета за превенция на разпространение на туристичното съдържание онлайн. Надявам се законодателите скоро да го приемат по бюджета. Конкрет, малко конкретни резултати. Политиката за вътрешните работи получи 2,6 е, поети задължения, което е 2% от бюджета. Постигнати са много добри проценти изпълнение. 92% за поети задължения и плащания. Също така, имайки предвид спецификата на определените средства. Успяхме да, да, да изчистим някои от неразплатените задължения и ги следим внимателно. Освоемостта по националните програми на държавите членки по обежище, миграция и интеграция и Фонда за вътрешна сигурност – бележат тенденция към повишаване благодарение на въведения контрол. Общата сума изложена на риск е 17,7 милиона и процента остатъчни грешки е под 7%. Този резултат е насърчителен в сравнение с общия разход на нашия контрол – през 2018 той беше по-нисък от 2016, независимо от големия обем плащания. В доклада си имам 6 резерви. Две от тях. Една от тях е нова. Тя е свързана с Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Другите резерви, те са общо 4, са от, от миналата година и са, свързани, и са свързани с всички средства. И по фонда за обежище и миграция. Както казах, миналата година ние е, премахнахме две резерви за Обединеното кралство и за АМИВ за Гърция. Това говори за активността, която проявяваме в нашата дейност. Прилагаме корекции, за да се създаде култура на превенция. По този начин държавите членки и бенефициентите знаят, че средствата ще бъдат възстановени, ако е необходимо. В заключение, нека да кажа следното. Госпожи и господа, уважаеми депутати, Генерална дирекция ХОМ работи в динамична политическа среда, тя затруднява бъдещото планиране, но също така изпълнението на европейските фондове. При неотложни ситуации комисията често допълва националните програми на държавите членки с допълнителни средства – Вътре в комисията ние работим, за да координираме усилията си, така че средствата да се използват във вътрешен и външен план. Нещата не винаги са били лесни, знаете това много добре. Винаги е възможно да се постигне повече и е, има още много работа, но аз съм твърдо решена да продължа със същите темпове и се надявам, че ще продължим да работим ръка за ръка, за да дадем колективен отговор на колективните предизвикателства. Благодаря. Благодаря, госпожо Мишо. Сега въпросите. Господин Здеховски. Благодаря. Благодаря, госпожо Мишо, за изложението. Знаем, че се осъществяват много дейности, но имаме въпроси за бюджетното изпълнение. И не, се, не ни се сърдете за това, че имаме много конкретни въпроси за вашата генерална дирекция, защото не винаги разбираме как е възможно въпроси като ЕАЗО. Имам един много критичен въпрос за това, как виждате отговорността на генерална дирекция Холм в това досие? защото днес гласувахме освобождението за 2018 година и бях много очуден от резултатите на ОЛАФ. Аз посетих Еазо през лятото, бях в Малта и бях шокиран от това, че в толкова малка агенция се случват такива неща. Това е, една от, това е срамно. Никога не мога да повярвам, че, нещо, че някой може да осъществи толкова неща за толкова кратко време и да допусне толкова много грешки. Това е моят въпрос. Вторият ми въпрос е защо не дефинира Генерална дирекция ХОМ ключови е, индикатори за изпълнение? Защо не дефинира Генерална дирекция ХОМ ключовите индикатори за изпълнение за най-уязвимите мигранти и по-конкретно децата? Много важен въпрос е свързан и с бюджета, защото Европол и Евроюст са изправени пред растящ брой случаи. Ние искаме Европол и Евроюст да си сътрудничат с ОЛАФ и други европейски институции, но заедно с това да имат Та по-малко средства и служители. Как се справя генерална дирекция с тази ситуация и какво планират в бъдеще? Още един въпрос е какви проблеми са установени в Германия и Великобритания при управление на средствата и защо и е нужно толкова време да се коригират проблемите в Германия от 2013 година, имайки предвид, че обхвата на резервите не е толкова голям. И не на последно място, каква е истинската роля на европейските иммиграционни служители и каква е тяхната добавена стойност? Gracias, señora Пенкова. Госпожа Пенкова. Благодаря, госпожо Мишо. Един много кратък въпрос. В сметната палата в годишния доклад 2017 година имаше препоръка и след тази препоръка е, генерална дирекция Холм каза, че подготвя насоки за държавите членки относно ДДС, което се е, предоставя от е, обществените органи. Докъде е, стигнал, докъде е стигнала подготовката на тези насоки? Господин Шастел. Благодаря. Няколко въпроса и от мен. Първо въпроси резервите за най-важните програми на вашата генерална дирекция, като Фонда за миграция и обежище и Фонда за вътрешна сигурност за бюджета 2014 2014 и 2020 година са предвидени, са, са, са настъпени сериозни недостатъци в управлението. Какви мерки предвиждате за подсилване на одита, особено по отношение на връзките с държавите членки? Освен това, един анализ. Знам, че нямаме много време но става дума за инструмента за Турция, за да и как се използват средствата, предоставени на тази страна. И няколко думи за, управление, за управлението на горещите точки е, какви са проблемите и как е, да бъдат те решени според вас. И също така бих искал да чуя какво мислите за това, как вашата генерална дирекция може да подобри комуникационната си дейност по отношение на основните постижения на европейската политика в областта на миграцията. Благодаря казва председателката. Господин Песко, искате ли да се изкажете? И така, сега ще чуем отговорите на госпожа Мишо. Няма да се сърдя, разбира се, на вашите въпроси, защото и вие като мен искате да намерите отговор на проблемите в тази генерална дирекция, която имам честа да управлявам. Започвам с ЕАЗО. Тази сутрин приехте, ако не се лъжа, отказ от освобождаване, отказ за освобождаване от отговорност. Съгласна съм с вас. Като генерална дирекция вътрешни работи, аз си имам резерви към ЕАЗО от 2017 година. Новият директор беше представен тук и е, представи намеренията си за 2017 година искаме да сме сигурни, че има пълна яснота преди вие е, и ние да вдигнем резервите си. Аз представлявам Европейската комисия тук. Аз съм в Генерална дирекция вътрешни работи от 17 месеца. И аз бях работила с ЕАЗО. Работила съм с ЕАЗО и ОЛАВ Е, С управителния съвет успяхме да приемем различни мерки, включващи напускане на предишния директор. Между, директор прие 25 мерки, само 10% не са изпълнени взе се решение за нов изпълнителен директор, който пое ангажимент, че управителният съвет и изпълнителният директор ще работят в взаимодействие и ще установят взаимоотношения, които ще ни гарантират, че допуснатото в миналото няма да се повтори. От моя страна като генерална дирекция промених правилата за участие в управителния съвет. От средата на миналата година генералният директор и заместник генералният директор участват в управителния съвет. В средата на този месец беше направена реорганизация, създадаха се екипи, които работят специално с агенциите, не само ЕАЗО. Всички те работят заедно. Първо, за да са наясно с това, което се случва във всяка агенция, да а, наблюдават работата, но също така и да осигуряват онази информация, която е необходима, за да не се дублират дейностите между агенции. Така че, ако ме питате какво се случва в ЕАЗО, сега мога да ви кажа, имаме стандарти за вътрешен контрол – механизми за проверка и баланс, добро взаимоотношение с изпълнителния директор и управителния съвет. Подобрихме сътрудничество между управителния съвет и изпълнителния директор и комисията. И следим процесите на обществени поръчки и съм убедена, че вървим в правилната посока за ключовите индикатори за изпълнение за презаселването и уязвимите мигранти. Сегашният стратегически план до 2020 година не отчита конкретните потребности, които а, сега а, сме възприели. Затова получихме много а, доклади, понякога месечни доклади за презаселване, преместване, броят на уязвимите, отговарящи неизисквани на изискванията за получаване на статут на беженец. Колко души са интегрирани? Моят отговор е, че следи много отблизо ситуацията. Ние докладваме редовно за постигнатия напредък и липсата на ключови индикатори за изпълнение ще се преодолее в следващата многогодишна финансова рамка. Бюджета на Европол и Евроюст и плановете за бъдещето. Европол е в е част от моята генерална дирекция. В генерална дирекция Хоми има 6 агенции, сред тях е Европол. И след 2015 година и атентатите в Париж, ролята на Европол се промени и сега мандатът му е да направи отсе, ще се отсе, мандата ще се оцени през 2001 година. Междувременно като комисия винаги полагаме усилия да подпомагаме Европол, защото им сме им дали много нови задачи с оглед на възникналите потребности. И Европол се опитва да отговори на тези потребности и ако някой и ако попитате кой подпомага Европол за изпълнение на задачите му за увеличаване на бюджета, това е Генерална дирекция Холм и а, комисията. Само, че аз не мога да правя онова, което не е не се е допуска от нормативните документи. Аз не мога да променя мандата на Европол. Но извличаме пулки и се надявам, че с ваша посока, с ваша помощ през 2000 през новата многодишна финансова рамка Европол ще може да отговаря на изискванията. Бихме искали да бъдат нещо като раздавателна агенция, искаме те да работят върху оперативната съвместимост, да работят по терористично съдържание онлайн. Това са задачи, които предстои да бъдат свършени. И затова има нужда от средства. Защо отнема толкова много време вдигането на резервите? Това отнема много усилия между нас и държавите членки. Зададах същия въпрос, когато дойдох в генерална дирекция Холм. И ми беше показано колко усилия сме полагали да накараме държавите членки да разберат от какво има нужда. Когато аз вдигна резервата, аз ще го направя е, или защото системата на държавите членки не е работила добре, или защото са възстановили средства, или пък има други недостатъци, които сме идентифицирали. Не е, е лесно да се направят е, тези корекции бързо. Както казах в уводните си думи, работим в тясно взаимодействие с Гран дирекция ДЕВЕ. Колегите ми са тук е, и ще потвърдят е, за решаване предизвикателствата с миграцията и сигурността, външно и вътрешен и вътрешен план. Имаме, разбира се, съответните ни делегации – е, които чрез външната служба всъщност ни е, предоставят необходимата информация за, третите, за трети страни. Но е, имаме следния проблем. Миналата година, например, искахме за доброволните връщания да имаме конкретна информация за граждани от трети страни. И процедурата се оказа страшно дълга и тромава, първо много сложно като изграждане на капацитет в делегацията и трето да се е, осъществи контакт с третите страни. И без предложението и без хората, които имаме, ние всъщност имаме 11 е, споменатите страни. Ще се отворят и в Бангладеш, е, Египет, Пакистан и Турция с тези хора, хората от тези делегации, ние засилихме възможности на делегациите, на консулските служби, за да можем да получаваме информация по-бързо, да ускорим процедурите, да получаваме информация за тенденции, ранно предупреждение. Ние е, докладваме отчитаме се пред тях и мисля, че това е много добро, добър начин да прилагаме на практика нашето партньорство с тези страни, включително и политиката за връщане на ЕС. Опитваме се да подобрим нещата и е, с хората, които а, е, вече са там. Тоест, мрежа между всички хора, които са по места, чрез комисията, външната служба и държавите членки, чрез съвместните усилия на всички. Въпросът за ДДС. Да, изпратили сме помолили сме държавите членки да откликнат на един въпросник. Отговорите им се очакват в края на септември. Ще, но възоснова на тях ще оценим какви нуждите, и се надявам да мога да ви отговоря не след година, а след септември, е, как ще действаме от тук нататък. Какви са е, как стоят нещата с Турция? и е, НПО-тата, които работят е, с Турция. Връзките с Турция, вие сте наясно, не са много лесни, но в миграционната сфера имаме вече резултати. Декларацията, договора между Европейския съюз и Турция все още е в сила. При 50 дни е, пристигнаха доста в е, Гърция и е, Кипър, но сравнение с преди 90, е, 19% има спад. Днес, поне през последните седмици, сме свидетели на около 7-8 души пристигащи. От друга страна, обаче в Турция на място има 4 милиона души и положението с настаняването на мигрантите е изключително тежко. Парите, които предоставяме, а ние ги даваме предимно на нашите партньори, дават резултати. Не знам да има проблем в отношенията между турските органи и нашите партньори. Бях там миналата година. Имаше миналата година проблем, но сега положението е значително по-добро. Е, е, четири е, хиляди сирийци са презаселени от Турция, пренасочени. И мисля, че трябва да направим всичко по силите си, за да могат нашите, да са с отворени очи, уши, да следим е, това, което се случва в Турция и да, е, да следим, да, да правим така, защото държавата да си спазва е, поетите ангажименти. Управление на горещите точки. Ще ви помоля да приключвате, защото времето ни свършва. Всъщност ще остана на ваше разположение съм, ако искате да зададете въпроси после. Само искам да кажа, че с горещите точки положението в Гърция никак не е добро. Ние със средствата, които отпускаме там, гледаме да се подобрява положението, да става по-добро с всеки изминал ден, защото започва е, е зимата, Стратегията с непридружените непълнолетни е, е факт. Преди два дни започнахме да мислим как да осъществяваме новата стратегия. Парите са там, добавената стойност е ясна, но ако 700 души дневно пристигат на един, в един пункт, трябва да сме сигурни, че разполагаме с всички средства, финансови и всякак човешки ресурс – Агенциите е, ни помагат, опитват се да помогнат на гръцките власти да се справят с е, проблема. И винаги изплатили сме планове за действие, винаги очакваме от тях да ни казват, докладат как е, действат, как съобщаваме, как оповестяваме резултатите от това, което сме направили. Много неща е, вършим, но когато чуем новините по радиото и телевизията, ако се появи едно отрицателно е, съобщение, то се разпространява, а 10 добри остават е, неоповестени. Заедно с е, моите колеги в другите генерални дирекции, е, целта ни е парите, които даваме, се изразходват е, по предназначение политиката, която е, следваме, е, дава плодове в крайна сметка и в двете области миграция и сигурност, вътрешна и външна, ние е, нашите усилия е, дават резултат и създават по-малко проблеми за гражданите. Но е трудно, разбира се, винаги може по-добре много можем да свършим. Единственото, което ще ви кажа е, че искаме вашата подкрепа, за да се чува коректно това, да се вижда коректно и разбира това, което правим. С вашите усилия ще можем да имаме още по-добри резултати и по-добре да ги представяме. Благодаря. Благодаря, госпожо Мишо. Сега заместих директора генерален директор за международно сътрудничество и развитие, господин Коен Донс. Ще трябва да се вместим времето, преди това ще трябва да си тръгнат. Ще бъде кратък, 5 минути. Um, basically two things I would like... Става, защото в гръцката кабина е. Да. Може да кажеш, че изтече се работното време. Чек, чек. Uh, successful, the four key uh, performance areas, and then secondly,